очакваме да получим информацията. Получил съм запитване, молба от господин Дали, Комисията по петиции. Ако няма коментар, можем да потвърдим и потвърждение на поздравление за колегата. И така, следващата точка от дневния